Продължаваме работата. Преди да започнем дебата по първия доклад за днес следобед, искам да ви кажа, че протоколът вчера е прият и е на разположение. Има ли някакви забележки? Значи се счита за